Can we start? Колеги, може ли да започнем? Um, good afternoon, everybody. Can we... Добър ден на всички. Нека да приемем дневния ред в началото на нашето заседание. Благодаря. И така, набързо съобщение на председателя. Това заседание се излъчва по интернет. Добре дошли на всички, които ни следят по интернет. Искам да ви припомня, че имаше нова версия на нашия бюлетин. Тази сутрин в Карпер се срещнах с част от колегите, които похвалиха нашия бюлетин. Много им бил полезен, така че браво на секретарията който полага много усилия. Докладчиците също. Полезен е този бюлетин. Информира колегите. Освен това, се срещнах с представители на ЕКОСОК. Те искаха да помоля докладчиците следните. Ако някой докладчик иска да работи с представители на този комитет или техните подкомитети. Моля, свържете се с тях. Те ще работят с удоволствие с вас по отделните досиета. Това е едно заседание, което може да намерите в приложението e-meeting, където са всички документи, разпечатани документи няма. Сред нас ще има екип, който ще заснеме нашето заседание. Генерална дирекция Айпол ще снима без звук. Не знам какъв е смисъл да има заседание, чието думи не се чуват, но. И така, приемаме ли протокола? ще се счита за прията, ако няма възражение до края на заседанието. Приближаваме нататък. Какво се случва с тристранния диалог и преговорите? Изчакваме Андреас. Нека докато го чакаме да чуем какво се случва с ЕКО. Още нещо. ще получите тези документи. Те резюмират ангажиментите, които поеха комисарите по време на изслушванията. Те са поръчани от една от генералните дирекции на парламента. Не сме имали възможност да ги коментираме. след няколко години не искаме отново да изслушаме трите часа изслушване, можем да прочетем документите. Така, не се налага да променяме дневния ред, тъй като господин Шваб е тук. Давам му думата, за да ни каже какво се случва с тристранните разговори. Благодаря, госпожо председател. За съжаление, малко закъснях. Извинявам се. Днес имахме заседание на докладците в Сянка за директивата за информационна сигурност. Това, което мога да потвърдя е, че всички следваме общата линия. На 14 октомври беше първия неформален трилог, който започнахме, макар че председателството на съвета все още нямаше официален мандат а, италианските колеги обаче искаха да помогнат възможно най-бързо, въпреки че преговорите в съвета имат смисъл само когато съветът има собствена позиция. Тъй, че се надяваме италианското председателство този идващия петък да получи най-сетне мандат. Планувано е да се срещнем на 11 ноември отново и за това тази сутрин, както казах, на базата на казаното от докладчиците в Сянка, говорихме и с колегите от Либе, от и въобще всички участващи колеги. Оговорихме се, че киберсигурността трябва да се концентрира само върху критичните структури и че във всички държави членки трябва да са защитени структурите по приложение 2 и във всички случаи трябва да се очертае перспектива за стратегическа и оперативно сътрудничество, защото ако нямаме такава перспектива, директивата губи своя смисъл. Затова се надяваме, че италианските членове на съвета ще успеят да убедят партньорите си да направят тази важна крачка. Повече мисля, че нямам какво да кажа, освен, че много благодаря на докладчиците в Сянка за работата им. Благодаря. Okay, so progress is being moved. Виждам, че има напредък, но съветът все още няма мандат. Докладчикът и докладчите в сянка работят много добре, опитват се да накарат съвета да получи мандат. Thank you, Mrs. Chair. Uh, I will... Благодаря, ще говоря на английски. Бележките ми са на английски. И така, ще подам аз информация по тази тема. На 25 септември Имко реши да започне тристранни разговори с съвета и комисията, за да се постигне споразумение за ранно второ четене от това предложение. Решението включва мандата, който включва доклада, основата на който е приета позицията на парламента при първо четене на 26 февруари. Съставът на преговорния екип е аз, Вики Форд, като докладчик, е докладчиците в Сянка в Инко, както и докладчиците в Тран и Либе. На 8 октомври нашият преговорен екип постигна съгласие по мандат. Същия ден след обяд започнаха тристранните разговори. Първите политически въпроси бяха обсъдени. Създаване на а, услуги за трети страни и кол който да покрива други МПС. Дали да бъде задължителна част от МПС или не. GPS. същита на личните данни. Нека кажа какво се случва сега по тези въпроси. Ние се обърнахме към съвета Поискахме 1.1.2 да се използва в целия текст, което означава, че намаляваме приложното поле на регламента, като го ограничаваме. След това искахме тази система да бъде неразделна част от МПС. След това решихме, че трябва да приемам допълнителни определения, свързани с услуги от трети страни, с съответното обяснение за разликата между задължително 1-1-2 и доброволни частни решения и евентуалното им съвместяване, както и разширяване на приложното поле към определени технически средства ще можем да постигнем общ подход с оперативната съвместимост за GPS. Освен това, имаше две технически заседания до момента на 16 и 22 октомври. По време на тези две заседания бяха обсъдени всички елементи, които не бяха политически приоритети. По-специално изключенията, определенията, техническите изисквания и стандарти, както и съображенията, които още не са разгледани. Не сме получили е, информация по техническите въпроси от съвета. Съветът обаче каза, че гледа положително на повечето от въпросите, които бяха повдигнати. Вчера имаше още едно официално задание до което сте в Сянка, където обсъдихме тези теми постигнахме съгласие за това каква ще бъде позицията ни на втората тристранна среща, ще е на 11 ноември. Там ще обсъдим достъпа независими оператори, отворените платформи, периодически технически прегледи, апгрейд на инфраструктурата и докладване, разширяване на системата към други МПС както и кога ще започне прилагането. След това ще се занимаем също с защитата на данните по член 6. Многократно казахме на съвета, че член 6 е един от основните ни приоритети тук. Надявам се съветът да е готов да приеме всички изменения на Европейския парламент, които са радват на подкрепата на комисията Либе. Останаха само няколко неразрешени въпроса, всички ги обсъдихме вчера. решихме допълнителни предложения, четири съображения и четири параграфа да бъдат добавени. Бих е, искала да се възползвам от е, тази възможност и да благодаря на всички колеги, е, както и на колегите от съвета, за положителната атмосфера, в която работим до момента. Преговорите са трудни, но и много конструктивни. Виждам, че всички имат интерес да се постигне съгласие по време на италианското председателство. Благодаря. any other comments from any other... Или други желаящи да се изкажат за и e кол. Благодаря на секретарията, на двамата докладчици. Знае, че е, много усилено работят, много е техническа темата. Работим и с други комисии. Ако имаме добра репутация, че сме сговорчиви, мисля, че това ще е полезно за всички ни за едните години няма как да се постигне съгласие по всички въпроси, защото иначе нямаше да сме политици. Можем да работим заедно като професионалисти. Мисля, че това ще бъде много полезно за всички ни. Благодаря ви. Много ви благодаря. И така, може ли да продължим нататък дискусия за становището е, за политиката в сферата на конкуренцията. Това е доклад по собствена инициатива, едно становище по годишния доклад е, за тази политика. Това е доклад на комисията ЕКОМ. Господин Месершмит е докладчик така е Калас от АЛДЕ, е нашия докладчик. И давам думата на докладчика, и след това на всеки докладчите в сянка, и ще си записвам други желаящи да се изкажат междувременно. Благодаря ви. Ще се опитам да бъда кратка. Така или иначе, мисля, че становището е ясно само по себе си. Първо трябва да се спрем на графика. За да сме готови за гласуването в комисията ЕКОМ, крайният срок за изменение е 4 декември, един месец имаме. На 22 януари е гласуването в ИМКО, а по-късно в ЕКОН. По самото съдържание мисля, че европейската политика за конкуренция е неразривно свързана с тази за пазара. Следователно е много важна за завършване на изграждането на вътрешния пазар. От ключово значение за функционирането на този пазар – затова подчертавам колко е важно доброто сътрудничество между Генерална дирекция конкуренция и нашата комисия. Годишният доклад за конкуренцията на комисията е свързан с множество въпроси. Иска ми се да се спра на всички от тях, но ще се огранича до това, което е в компетенцията на ЕКОН. Бих искала да помоля колегите в този случай да се съобразяват с правомощията на нашата комисия при своите предложения за изменения. При цифровия единен пазар подчертавам, че е много важно да имаме политика на конкуренция, за да завършим изграждането на вътрешния пазар. по отношение на Google, комисията трябва да има предвид елемента обвързващи ангажименти. Аз ще бъда автор на изменение, което да реши проблема с тези ангажименти. Ние не бива да се намесваме политически в съдебната практика, но е необходимо да имаме предвид и иновациите в малките и средни предприятия, които страдат от създалата се ситуация. Предварително ви благодаря за мненията, надявам се да работим заедно. Ähm, благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря като докладчик Шал, е, в Сянка от е ЕНП за сътрудничеството по доклада на Комисията за конкуренцията за 2014 година. Благодаря на колегата Калас наистина за задълбочения поглед, който тя имаше върху целия а, доклад. На редица места все пак има нужда да се променят някои пасажи Разбира се, че е, документът е, ще бъде променен, когато се обсъжда в водещата комисия. Разбира се, че фрагментацията в е, цифровия единен пазар е голям проблем, но се питам дали мрежовата неутралност трябва да бъде елемент на контрола върху конкуренцията или пък част от законодателните норми но това е въпрос, по който можем да говорим, за да формулираме нещата правилно. На второ място смятам, че и във втора точка интернет играе роля. Говорим за търсачката Google. Лично аз винаги пледирам да не цитираме имена на фирми, в наши документи. Естествено, че като кажем търсачка, всеки ще знае за какво става въпрос. Колегата Калас току-що се поправи, разбира се, защото от текста сега излиза, че има споразумение между Европейската комисия и Google. Това за сега не е факт. Мисля, че би било важно да вземем повод от сегашната процедура, за да а, анализираме доколко политиката по отношение на конкуренцията на Европейския съюз се е отклонявала от член 9 на регламента от 2003 година и колко пъти поради това се е налагало да бъде сезиран съда на Европейския съюз. И в кои случаи пък потребителите са имали възможност да извоюват правата си пред съда. Мисля, че от гледна точка на потребителите е важно да поговорим за това по какъв, какъв, каква ще е дългосрочната европейска политика в областта на конкуренцията. Един от генералните адвокати на Съда на Европейския съд на една конференция в Мюнхен, впрочем, каза преди две седмици, че наблюдава с загриженост някои тенденции в развитието на европейската политика по отношение на конкуренцията. Директивата за исковете за обещетение, особено когато става дума за колективни искове, все още е обект на работа. Надявам се, че ще успеем колкото може по-бързо да започнем с приложението и то по възможно най-еднообразния начин. А що се отнася до обществените поръчки, в един по-късен момент ще внеса своите предложения за изменение, на които нашата докладва ще може да разчита. Sorry, Lucy Anderson. Луси Андерсън. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика Калас, най-вече за това, че толкова бързо състави становище – Що се отнася до важните за нас точки, то ние смятаме, че закрилата на потребителите би трябвало да получи по-голям акцент. Освен това, наистина сме съгласни, че цифрови единен пазар трябва да се развива, но тук ще са много важни и ясните правила за конкуренция – освен това, в тази област няма достатъчно добър достъп до правосъдие. Според изследванията, потребителските права могат да бъдат защитени най-добре чрез представителство, което също не е достатъчно добре развито. А при обществените поръчки бихме искали да видим по-добър външен достъп. Освен това, трябва да се разберат и причините за свръхцентрализацията в някои случаи. Държавните институции, болниците, училищата би трябвало да имат възможност да купуват в големи обеми, за да намалят разходите си. Същевременно Имаме и социалния аспект, етостта. Не знам дали това е в правомощията на нашата комисия, но то е много важно за политиката на конкуренцията. Разбирам, че държавната помощ е отделен въпрос, но е трудно да не й обърне внимание. Например, в транспорта трябва да се мисли за насоки на политиките. Не можем напълно да загърбим този въпрос но така или иначе благодаря за свършената работа и ще съдействам за по-нататъчната разработка. Благодаря. Денис Дион отсъства. Марка също отсъства. Антонио Мария Грапини преди това. Mulțumesc foarte mult. Vreau și eu să apreciez... Uh, много благодаря. Искам да поздравя колегите и да кажа нещо за точка четвърта. Съгласна съм а, е, с а, е, преждеговорившите и по отношение на точка шеста. От опит мога да кажа, че е много трудно да се получи достъп до правосъдие а, е, това е свързано и с огромния брой документи и с разходите. Не бива да се лъжем в това отношение. Има много малки и средни предприятия, които страдат от това конкуренцията е нелоялна, защото те не могат да предприемат каквото и да било. Мисля, че си изтрува да помислим за упростяване на правилата за достъп до правосъдие, особено по отношение на документите, които се изискват това. И сега се връщам на точка четвърта и пета. Мисля, че тук има още един проблем, който може би се спомена и колегата преди на мен направи предложение, но има правила на Европейския съюз по отношение на обществените поръчки. Смятам, че проблема идва от практиката. Достатъчно често сме чували, че става въпрос за големи обеми при покупки, т.е. обект на големи договори, така да се каже, и не всеки има достъп до тях. Опитах се да разбера какво е положението в Румъния и помислих за закон, който да разпределя нещата, така да се каже, на регионално и местно равнище, с други думи да се дава възможност за по-малки в кавички договори, за да могат действително училищата, болниците и така нататък да имат достъп. Защото в европейските разпоредби изразите са твърде общи, а ние ще помогнем на хората, ако много конкретно кажем какво да се прави в рамките на една обществена поръчка. Значи, примерно, могат да участват фирми с еди колко си дейност зад гърба си и с еди какъв си годишен оборот. В момента тези обеми, които се изискват от е, Европейския съюз, са много високи и малките предприятия не могат да припарят до такива търгове. Може би можем наистина на европейско ниво да направим нещо за училищата в е, градовете, в е, провинциите и така нататък. Това беше за четвърта и пета точка и мониторинго Проверих как стоят нещата в Румъния. Примерно голямо, голямо предприятие участва в търга, след което възлага на подизпълнители, което поражда малко или много проблеми. Тъй, че нещата са доста сложни може би е, тук пише, че трябва да се борим с прекалената концентрация в сферата на обществените поръчки, но не трябва ли да сме малко по-конкретни? Наистина, може би трябва да проучим сега действащите норми и на тяхна база да изменим а, становището. По този начин ще помогнем на Кая, но трябва ново законодателство на Съюза във всички случаи в тази област. Жан-Филип. Жан-Филип. Благодаря ви. Исках да отбележа, че избрания подход ми се струва много удачен но ще се спра на информацията за органите, които се занимават с защита на данните. Необходимо е да се осигури максимална прозрачност, особено като се има предвид обработката на постъпващите данни, нещо, което не е много ясно – би трябвало органите по надзор на данните да могат да проверят дали са изпълнени вътрешните норми на Европейския съюз. Не знам дали сте запознати с решението от месец май тази година за търсачките и изискванията за защита на данните по директива 95. Напълно ясно е, че въпреки доставката на услугите извън Европейския съюз, към тези услуги се прилагат изискванията на Евросъюза. Необходимо е да има пределна яснота. Европейските стандарти трябва да се зачитат, както и тези за защита на данните. Благодаря. Евелин? Благодаря, госпожо председател. Аз също трябва да благодаря на госпожа Калас, защото документа, който тя изработи, е много добър. Възоснова на него ще можем да работим много добре. Има две неща, които искам да засегна, като ще препотвърдя това, което казах и, каза и колегата Луси Андерсън – а, мисля, че трябва малко повече да изтъкнем защитата на потребителите в а, нашето становище, особено в точка четвърта, защото в рамките на обществените поръчки се е важно не само съотношението между цена и услуга, а и зачитането на критерии като социални ангажименти, опазване на околната среда и защита на потребителите. Мисля, че тези теми трябва да влязат тук по някакъв начин. Взех думата обаче за друго. А, след това, което каза Андреас Шваб, който за съжаление си тръгна, но асистентите му ще му предадат. Съгласен, съгласна съм с него, че е, мрежвата неутралност не е право в областта на конкуренцията но ще възразя, защото брежовата неутралност е една от основните предпоставки за лоялна конкуренция и за това смятам, че е много правилно, че госпожа Калас изрично е споменала мрежовата неутралност. Аз съм против тя да бъде заличена от становището или да бъде смекчена а, формулировката. Сега не знам какви ще бъдат предложенията за изменения на господин Шваб. Освен това, мисля, че ние като политическа група във всички случаи е, трябва да е, внесем по-конкретни изменения за защитата на потребителите. Има ли други желаящи да се изкажат? Виждам, че няма, за това ще направя своите коментари. В годишния доклад за конкуренцията има проблеми, които ще привлекат вниманието на множество комисии, така че ще има и множество становища. Затова ние трябва да се ограничим единствено до собствените си правомощия. Ако се изказваме и по заетостта и социалните аспекти, то излизаме извън тях. Нека се ограничим до това, което е съществено за тях. Ако имате други коментари, ги направете в съответната комисия. Защото нашата позиция ще бъде по-силна, ако се основава върху конкретните ни правомощия. При цифровия пазар трябва непременно да споменем тъй наречения unbundling, както и ползите от моделите потребител към потребител или peer-to-peer. -peer. Много е важно да има равни условия при ключовите услуги. Това също си струва да бъде споменато. Има и доста области, в които някои законодателни инициативи ще доведат не до по-голяма, а до стеснена конкуренция, например системите за плащане, които могат да се разработят по начин, който да е в услуга на монополите, а не на конкуренцията. Добре е да помислим и за това. Съгласна съм с преждеговорившите по отношение на втора точка. Добре е тя да се преформулира. Ние не можем да предвидим решенията на комисаря по защита на конкуренцията Нека направим своите коментари, но да не предвиждаме какви ще са тези заключения. По точка 5 е необходимо да имаме предвид, че бяха направени някои законодателни промени, но също така тези промени е, бяха подкрепени от всички парламентарно представени групи. Сега искаме по-добър достъп до пазара на обществените поръчки и избягване на скритите монополи. Нека обаче не променяме постигнатото до сега, защото то беше много добро постижение. Хубаво е комисията да ни даде допълнителни пояснения, за да знаем как е, законите за обществени поръчки се прилагат на практика. Комисията може да формулира и допълнителни насоки. Самата аз знам, че променихме нормите за обществените поръчки с цел по-добро развитие на економиката, по-силен обществен сектор, така че нека тук просто поискаме пояснение. Иначе в нашата комисия потребителите имат приоритет. Ние работим и по въпроса за картелите, както и по щетите. Така че и тук можем да изготвим съответните изменения. Благодаря ви. Знам, че е много трудно с такива становища, защото Обема е стрикно ограничен. Не е лесно, но очаквам с нетърпение бъдещите развития. Докладчика иска ли да каже нещо? Благодаря. Няколко думи. Очаквам да получа вашите коментари и предложения за изменения, но все пак ще засегна някои въпроси от сега. Например, има политики, които са свързани с правомощията на ЕКОН. Държавните помощи пък са в правомощията на Транспортната комисия, затова не са включени тук. Достъпа до правосъдие е в компетенциите на комисията Либе. Те ще разгледат този въпрос, затова не съм го споменала тук. Съгласна съм, че не е необходимо да включваме изрично имена на дружества и е добре да помислим за изменение в този дух. Относно обществените поръчки – ще кажа, че постигнатото до сега би трябвало наистина да бъде добра основа, но е важно маките и средни предприятия да получат реална възможност за участие. Благодаря ви. Благодаря. Нека напомня на всички, че крайния срок за измененията е 4 декември. Гласуването при нас е на 21-22 януари. Искам да задам въпроса обаче. Каква е съдбата на предложенията за изменения, които очевидно не са в компетенциите на нашата комисия? Тези изменения, разбирам, ще се счетат за недопустими. Затова пак насърчавам колегите, ако имат коментари, които не са в нашите компетенции, нека ги направят чрез съответните комисии. Благодаря ви. We're running a bit ahead of time. Движим се доста бързичко, което е добре. Но ако нямате нищо против, нека сега чуем изложението на комисията относно ползата и разходите по съобщенията за статута на контейнерите или ССК.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 checking because the EPP Правя проверка дали е тук докладчика всяка от НП. Ева, готова ли сте да започнем? Нека кажа добре. Дошли на Маргарит Хофман от комисията. Комисията ще ни представи предложението. То всъщност е проучване е, за ползата и разходите от съобщенията за статута на контейнерите при износ. Доколкото разбирам, това са половината от съобщенията, защото другата половина са тези за контейнерите при внос. Благодаря, госпожо председател, за това, че ни давате възможност да говорим по темата. Искам да се представя накратко. Вече казахте, казвам се Маргарете Хофман. Се казвам и съм... Извинете, сбърках. Ja, ich wollte äh, mich kurz äh, nochmal vorstellen. Mein Name ist Margarete Hofmann und ich... Margarete Hofmann, direkt Тур съм на, по политическите въпроси в ОЛАФ. Ние като орган на комисията наблюба, наблюдаваме при реформирането на регламент 515 от 97. Нашите колеги са подготвили малка презентация. Сега преминавам на английски. Dr. Remarks, um, we are very pleased that you have been много ни е приятно, че бяхме поканени във вашата комисия, за да разговаряме именно по въпроса за съобщенията за статута на контейнерите при износ или ССК при износ. Ние сме запознати с становището на парламента за избягването на злоупотребите с парите на данакоплаците и избягването на измами, Знаем, че много от измамниците се възползват от свободата на единия пазар и повечето от тях работят трансгранично. Именно за това е много важно органите на европейско и национално ниво да разполагат с ефективни инструменти при преследването на измамите. Миналата година, както знаете, комисията предложи множество предложения за подобрения на регламент 515. Това е регламент от преди повече от 15 години. Много е важно да го актуализираме, за да отговорим по-добре на предизвикателствата. И тук обмена на информация е от ключово значение, защото празнотите в информацията се използват от измамниците и водят до големи загуби за европейския бюджет. Това, което искаме да направим с предложението е да затворим тези вратички. Вашите коментари ще помогнат не само на комисията и на Олаф. Мисля, че предложението ще помогне най-вече на държавите членки и защитата на техните приходи, защото митническите измами са общо предизвикателство. Много сме благодарни за вашата подкрепа и е, за предложените изменения. Искам да благодаря и на предходния докладчик и на сегашния докладчик за работата по текста. Надявам се, дори да стигнем до успех и край на разискванията преди края на годината. А днес бих искала да направя допълнителни пояснения по данните при износа. Знам, че това е проблем, който занимава мнозина от вас. На първо четене се реши съобщенията за статута на износните контейнери да не се включват. Но сега ще обясня каква е нашата позиция. Комисията обясни на държавите членки в съвета естеството на своето предложение. Опитахме се да докажем, че предлаганото от нас не води до допълнително натоварване на индустрията, а помага на борбата с измамите. Трябва да се включат тези ССК в приложното поле на регламента. Нашето предложение е да се използва вече наличната електронна информация от транспортните компании. Това са данни, които би трябвало да се управляват пряко от ОЛАФ. Разбира се, достъпът ще подлежи на ясни норми за конфиденциалност. Съветът принципно даде съгласие по нашето предложение – Позицията на съвета е в подкрепа на първото ни предложение по експортните ССК. Същевременно, нека обясня какво имаме предвид. Разбираме, че експортните ССК не се подлагат на съмнение от индустрията. Ако има някои оставащи нерешени въпроси, то моят колега ще се спре на тях след малко. А при вноса, където се държат мита, имайте предвид, че също има възможности за измама. Но сега моят колега ще обясни как ССК, заедно с данните по износа могат да ни помогнат в борбата с измамите. Според нас предлаганото е необходимо. Имаме и презентация в формат PowerPoint, по която сега колегата ще вземе думата. Това е сравнително кратка презентация, 5 до 10 слайда – благодаря. Нека само кажа на колегите, че тези слайдове могат да се намерят и в интернет. Ако погледнете приложението електронно заседание, би трябвало те да са там. Благодаря, че ми давате думата. Веднага ще премина към основното. ССК ни дават информация за вноса и износа. При износа тези съобщения за статута са важни за проверките и проследяването. По-нататък ще ви дам някои примери. Натрупали сме доста опит, използвахме проекта наречен Комтрафик – при който тези съобщения се събират. В хода на проекта изпратихме въпросници до държавите членки и това беше направено през октомври 2013 година. Включиха се 280 митнически служители, 20% казаха, че използват системата за износен контрол. 55 от 18 държави членки от тях. Това са 20%. И, така че е, в проекта се включиха 18 държави членки. 43 от служителите заявиха, че информацията от ССК е много важна за тяхната работа. 15% използват същата система при контрола на износа. времено тези съобщения са отворен източник. Те могат да бъдат сравнени с данните, постъпващи доброволно от държавите членки. В този доброволен проект се включиха 12 от тях, но резултатите бяха предоставени на всички. Преди да премина към примерите, може би трябва да кажа, че ССК описва движението и състоянието на контейнера. Това не са номинални данни, могат да бъдат данни за мястото на пристигане, разтоварване, натоварване, време на отпътуване, въвеждане на плавателния съд, изпразване на контейнера – изпращане на контейнера на ремонт и така нататък. Примера, който виждате тук, отразява широко разпространена практика. Изнасят се цигари, те пристигат в трета страна, след това се внасят отново в Европейския съюз променени документи. От ССК Можем да видим обаче, че стоките са си останали в същия контейнер и при влизането в Европейския съюз. Както виждате, ССК работят добре срещу този вид измами. Втория пример. Има дружества в държавите членки, които са разработили схеми за деклариране на нереалистично високи стойности, за които след това получават възстановяване по ДДС. ССК ни помагат и тук. Можем да видим къде е разтоварена стоката и допълнително да се разследва какво е боравенето с нея и къде пристига. Наскоро имахме конкретен пример в една от държавите членки. Видя се реалната полза от ССК не само за комисията, но и за държавите членки. Регламент 515 е нашият инструмент. Той помага и на комисията, и на държавите членки, за да може да се изпълнява правилно законодателната норма за митниците, за земеделските стоки. Казах, че това е в помощ и на комисията, и на държавите членки. Важно е стоките да пристигат в Европейския съюз на заявеното място. ССК ни помага да видим каква е крайната дестинация на контейнера. Разбира се, това не значи, че стоките не могат да се озоват на погрешното място, но поне ние правим първата стъпка към последващите разследвания. Четвъртия пример. До някъде ни напомня първия – Не искам да споменавам конкретни страни, но да си представим, че се товарят цигари за Малта. След това се вижда, че има транзитно преминаване. Но това са стоки без съответното обозначение за платен данък или за акциз – те не са предназначени за Европейския съюз, следователно няма защо да бъдат конфискувани. Тяхното предназначение е трета страна. ССК обаче ни позволява да проверим дали цигарите наистина са пристигнали в третата страна или в открито море се пренатоварват и се връщат в европейско пристанище, като преди пристигането се променят съответно и документите с цел контрабанда. Като говорим за разходите, свързани с ССК, трябва да имате предвид, че ССК са на разположение на превозвачите. Големите превозвачи имат повече данни, отколкото по-малките, но така или иначе в този случай ние изискваме единствено вече на личните данни. Никой не налага разработването на нови съобщения за статута на контейнера. времено ние приспадаме разходите, като се има преди това, което предоставя индустрията. В САЩ, например, се разчита на системата за предаване на цялата налична информация – ако тя се приложи спрямо Европейския съюз, цената ще бъде нулева. И Олаф може да реши коя информация е от съществено значение. При онлайн достъпа Отново, събирането на данни би довело до нулеви разходи. селективното докладване. В този случай превозвачите могат да подберат съответните съобщения за статута и тогава ще трябва да се разработи съответния софтуер, но той не е особено скъп. Проведохме и своите разисквания с индустрията, Световния съвет по транспорт. Всъщност, миналата седмица беше окончателно установено, че принципно за индустрията ССК и тяхното събиране не са проблематични. Има някои по-маловажни нерешени въпроси. Те ще бъдат установени в хода на тристранните разговори. В предложенията на съвета се споменават и конкретни събития, които водят до иницииране на събирането на ССК. Това ще трябва да се обсъди. Също така трябва да видим в кой момент регламента трябва да влезе в сила. Това е важно за превозвачите и индустрията. Освен това, трябва да се разгледа и сценария, при който превозното средство пристига в място различно от предварително определената дестинация. Заключението е, че е ясно, ССК ще допринесат съществено при разкриването на нарушенията на митническите норми, както и разследването на митническите измами. Тук изискваме информация, която вече е налична, тя не води до никакви забавения, но подобрява ефективността на контрола. Благодаря. Thank you. Um, благодаря на двамата колеги от комисията за презентациите. Първо на докладчика ще дам думата, после на докладчиците в сянка и след това на останалите колеги. НП Андеас от името на Хелвик. Благодаря ти, Вики. Хелвик не може да присъства. За това помоли да предам мнението на НП. Трябва да стане ясно, че тук не става въпрос Европейската комисия или ОЛАФ да внесат някакво ново, да внасят някакво ново предложение. Не. Още миналия мандат Европейския съвет гласува за това предложение. То е старо и тогава го отхвърли предложението, което сега ни се представя. Всичко, което чух, е изключително интересно и аз много добре разбирам, че комисията иска да се бори по-категорично с някои контрабандни дейности, като в 515 регламент не става дума за борба с контрабандата на а, цигари, а става дума за официални разпоредби за прилагане на законодателството в областта на митническите въпроси. Така че тук трябва да говорим за потребност. Не чух тази дума тук и за това не виждам защо Европейският парламент да се да променя становището си, което е гласувал в миналия мандат. Още нещо трябва да се добавя. Да, няма да има, да има, не бива да има допълнителни разходи. Трябва да се спре търговията на черно, но трябва да се отчитат и други рискове, а именно ще с новите разпоредби, които се предлагат, се дава прекалено голямо правомощие да се, да се, да се получава информация, които, с която всъщност попада под защита на регламента за личните данни. Ето защо от името на господин Хелвик, който е докладчик, мога да кажа, че смятаме, че парламента трябва да започне преговори с съвета а, от а, като вземе за база становището си от миналия мандат. Да, новите моменти разбира се, че ще бъдат обсъдени от нас, но по принцип становището на докладчика не е променено. Благодаря. To... Благодаря. Трябваше да дам думата на Якон Сари. Искаш ли първо да чуеш колегите докладчици в сянка и след това или как да подходим? Um, uh, Госпожа Калас иска думата. Дук от докладчиците в сянка. И след това Лиса. Мис Калас. Actually, I just uh, I had a question. Имам въпрос. Тези системи били полезни за откриване на нарушения на митническото законодателство и най-вече измами. А общите правила какви са за нарушение на митническия кодекс? Мейки предвид контейнери, които напускат Европейския съюз. Предлагам първо ораторите, след това госпожа Якон Сяри, след това отново давам думата на комисията и така ще процедираме. Good. Excellent. Um, uh, Mr. Soltes, does he have... Господин Солтес, Дуда. Yes. No. Uh, Нямате. Госпожа Яконсари. Joo, kiitoksia mielenkiintoisesta esi... Благодаря. Благодаря на комисията за интересната презентация. Много интересни примери дадохте. Виждате, че добре подбраните примери могат да повлияят на становището ни, например, НП. Каза, че становището на парламента е ясно. При този първи обмен на мнения, макар че парламента одобри това становище с голямо мнозинство. не искахме да включим износа. Мога да отбележа, че трябва да се попитаме дали това е разумният подход. Имахме заседание докладчиците в Сянка. Имаме тристранна среща едната седмица. Това ще ни даде възможност да се вгледаме по-обстойно в тези въпроси. Говоря за износа и евентуално да намерим някакво разумно решение. Сега мога да кажа, че тук са заложени на карта много важни принципи, като защитата на данните, и предотвратяването на злоупотребата с данни. Ще чуя отговорите на комисията на въпросите, които зададоха колегите. Благодаря. Давам думата на комисията. Thank you. Thank you very much, uh, Mrs. Chair, and uh, thank you for, for giving me the floor to reply to the questions. And... Благодаря, благодаря, че ми давате думата да отговоря на въпросите и ще допълня казаното по-рано. Много добре знаем каква е позицията на Европейския парламент. Както каза справо докладчика, имаме тристранна среща едната седмица и ще трябва да намерим решение по въпросите, по които парламентът и съветът е, се разминават в позициите си. Европейската комисия иска да спомогне е, за намиране на компромисно решение. Съседанието днес трябва да ни помогне да се информираме по-добре за въпросите, които обсъждаме. Нека сега отговоря на коментарите на НП. Олаф винаги се опитва да се бори с измамите. Да, Съгласна съм и на вас отговарям. 515 цели да се бори с нарушаване на митническото законодателство. Ако погледнем действията на съвета, ССК при износ са включени. Не абсолютно всички ССК при износ, а определени категории се споменават. Не говорим за всички износни ССК, които да попадат в приложното поле на регламента. Говори се само за ограничен брой такива, които ще помогнат за борбата с измамите. Там сме се съсредоточили. За да го направим обаче, съветът е ограничил експортните ССК. Идната седмица ще навляза в подребности, но просто трябва да кажа, че не говорим за всички ССК, за всички а, категории такива. Съобщението за статуса на контейнерите като такива не съдържат данни за субекта. Говори се само в тях за физическото движение на контейнера. В тях няма данни от личен характер. Ако се съчетае това с експортните данни или данните за експорт или декларацията за експорти, то тогава, разбира се, вече данните стават конкретни. Но мисля, че сме предоставили достатъчно гаранции в текста. Каза го и в стъпителните си думи. Има въпроси, свързани с търговската тайна, с поверителността. Това е много важно за Европейската комисия. Така че напълно разбираме вашето становище. Разбираме също така и становището на промишлеността. В този текст вече са заложени такива предпазни механизми. Ако има нужда, разбира се, ще се вгледаме допълнително в текста, за да можем напълно да спазим правилата за поверителност и защита на данните. Това исках да кажа аз. Не зная дали колегата ми иска да добави нещо. Perhaps a, a, a practical example that is not един практически пример, който не е свързан с компетенциите на ОЛАВ, но който показва, че регламент 515 отваря вратата за други следствени действия, които в по-късен етап могат да доведат до санкции, които са в правомощията на държавите членки. Ако имаме случаи с внос или износ на а, наркотици. Ти контрабандираш такива, нарушаваш митническото законодателство, но изследствието няма да тече на базата на регламент 515. То ще тече с правно основание законодателство за борба с наркотиците. Ние всъщност даваме базата на държавите членки, които по този начин след това могат да набират средства. Всичко се променило след 1997 година, когато е прият този регламент, така че ние всъщност адаптираме регламента. Вече се говори само за електронни данни, имаме електронни митници вече от няколко години те продължават да се развиват. Така че и ние трябва да направим същото, не бива а, да спираме борбата с измамите. Благодаря. Благодаря. Бях помолила за думата, но не исках да изпреварвам нашата доклад, докладваща, защото не искам да навлизам на нейна територия. Освен това, днес не обсъждаме позицията на Европейския парламент в тристранните преговори. Докладващите си имат задача те ще я изпълнят и те ще внесат тази позиция в преговорите. Не това искам да обсъдя сега. Искам просто да взема повод от а, нещо, което спомена Европейската комисия почти мимоходом, а, а именно за дискусията с представители на бизнеса, където изрично пише конструктивна дискусия. Страшно много значи този израз. Та по този повод се каза мимоходом, че все още имало проблем – да се дефинира кой има достъп до данните. Мисля, че тази част от изречението беше най-важното нещо, което се каза от комисията, защото току-що чухме, че няма, така да се каже, номинална информация. Когато говорим за защита на данни, не говорим само за лични данни, а говорим и за данни в връзка с оборотите на предприятията. За това смятам, че въпросът е изключително важен. Много е важно да се отговори кой точно ще има достъп до данните, кой ще има право да ги събира с други данни, кой ще има право да прави справки, каква ще бъде степента на защита на тези данни. Много добре знаем колко хакери има и колко са способни те а в случая става въпрос за економически интереси, тъй че сигурно ще има средства да се плати на съответните хакери за съответната услуга. Това са въпроси, които живо ни интересуват. И бих попитала дали не може да ни се даде малко повече информация от тези мимоходом изпуснати думи. Вие искате ли комисията да каже нещо за защита на данните и кой ще има достъп до данните? Äh, äh, Благодаря. Много важна тема засегнахте току-що и ще помоля господин Райс, който направи презентацията, да каже нещо по-подробно по въпроса, но наистина това е момент, върху който много трябва да се съсредоточи законодателя. Говоря и за съвета, и за парламента. Господин Райс. So thank you very much. Uh, the... Благодаря. Конструктивните съвети със Световния съвет по транспорт с лайнери не са свързани с търговски данни. Не се говори за номинални данни, нито бизнес информация. Говорим за ССК, а, с този световен съвет, а, които са свързани само с статуса на контейнерите. Но аз съм съгласен, че тези бизнес данни са наистина деликатни данни. И в регламента ние сме заложили високи стандарти за защита на данните. Вие говорите за хакери. За съжаление, Навсякъде това е риск, но навсякъде трябва да защитаваме данните и ние сме готови да го направим. The CSM data, uh, that, uh, you... Данните uh, за ССК, които съобщихте и които обсъдихме с този Световен съвет по морски транспорт, до голяма степен вече са на, налични, те са в публичната сфера. Споменах, че ги използваме за нашия проект Контрафик. Е, голям процент могат да бъдат видени в интернет. Ние го използваме, ги използваме за своя проект. Надявам се да съм допринесъл за разбирането е, по- по-добре на текста. 30% от съобщенията значи, вече са онлайн, така ли? 70% не са. That, did I hear that correct? Правилно ли ви разбрах? Uh, if I may, uh, we... Ако ми позволите, Имаме колега от съвместния научно-изследователски център, който отговаря за проекта Контрафик и който може да добави нещо за тези 30%. Господин Цойс. Yes, like благодаря. Нека да поясня, че превозвачите предоставят тази информация ССК на клиентите си посредством отворени платформи, веб страници вече години. Така че информацията не е тайна, точно защото вътре няма нито цени, нито стойности, нито информация за товара, така че платформата е отворена и всеки може да влезе извинете, да се обърне е, към превозвача и да поиска съобщение за статуса на контейнера. Говори ли се на вашия въпрос, защото има време, може да задавате допълнителни въпроси, още по-конкретни, има време. Sie haben äh, Gesichtsausdruck richtig gelesen. Ich bin nicht ganz... Правилно сте прочели изражението ми. Не съм много доволна от отговорите, които получих. Ето да вземем този слайд с втория пример, мисля, беше. Търся го в момента. Тук се казва, че се извършва износ на голямо количество цигари и контейнерът бива доставен някъде, след това бива върнат Значи, ако искам да направя, да извърша контрабанда, ще си сложа цигарите в следващия контейнер. Няма нужда да е точно този. Не е необходимо да върша кой знае колко сложни операции. Но проблема с ССК съобщенията за статуса на контейнерите. А, ние тук в парламента, впрочем, обичаме да говорим на език, който хората разбират, защото ни слушат и по интернет, защото дълго се чудих какво значи ССК. Значи това са данни, че контейнерът има е, е, еди кой си номер и се намира в пристанището Хикс, тежи еди колко си и тръгва за пристанище Y. След което от пристанище Y заедно с друга прав, пратка се отправя за пристанище Z или се връща в Хикс. Добре, за какво са ми тези информации, тези данни, ако към тях не е посочено съдържанието на контейнера? Ако искам да знам само името на контейнера, няма никакъв проблем, но това е информация, която спокойно може да стане а, публична. Това не е много по-различно от а, изпращането на колети, които можем да следим, чието, чието трасе можем да следим по интернет. Значи трябва да има някаква връзка между съдържанието и името на контейнера. И когато става въпрос за данни, как ще контролирате, е, как ще упражнявате контрол, ако няма такава връзка, а ако има такава връзка, къде се съхраняват данните за нея и кой има достъп до тях? Защото това, което ви е необходимо е данните да се събират в една база, за да може да упражнявате контрол. Кой има достъп до тази база? Аз това попитах още един отговор от страна на комисията и след това ще се върна към докладчика, за да приключим темата, ако нямам, разбира се, други въпроси. Äh, Благодаря. Мога само още веднъж да потвърдя, че сте съвършено права по отношение на остротата на проблема. Наистина посочихте а, проблема, но за да можем наистина да се борим с, с, с контрабандата, например, наистина съобщенията за статута на контейнерите при износ трябва да могат да бъдат свързани не само с наименованията, но и с съдържанието на контейнерите. Сега в нашето предложение има предложение за нови разпоредби във връзка с защитата на данните и това е разликата от 515 регламент но в хода на дискусията и с комисията стана ясно, че ни трябват още защитни мерки. Така че съветът е включил допълнителни разпоредби за опазване на търговската тайна. Сега няма да ви ги чета, защото те все още са обект на преговори, но самият съвет сам си поставя а, граници по отношение на опазването на търговската тайна. Друг въпрос, който те първа ще се обсъжда е доколко държавите членки ще имат достъп до тази база, дали той ще е ограничен само до случаите, които засягат конкретната държава членка или ще бъде общ достъп. Сега не съм в състояние да изложа повече подробности, тъй като а, все още се работи по позицията на съвета, но съм с отворени уши за това, което вие ще кажете. Сигурна съм, че ще намерим и решение, защото и ние сме съгласни, че трябва да има достатъчна защита на данните, както личните, така и търговските. Okay, mein Kollege hat mir gerade noch eine, eine Notiz hingelegt. Колегата ми подава бележка от наши колеги, които могат да добавят нещо от Обединения център за изследвания. Uh, yes, I'd like to add that, uh... Искам да добавя, че държавите членки и митниците ще имат достъп до тези данни, а ние вече... Това са си техни данни и те ги имат тези данни. И всъщност нищо няма да се промени от настоящата ситуация. имате думата. Uh, Благодаря за, че, за това, че дадахте толкова много информация. По този начин може да погледнем на текста с нови очи. Когато бе предложено това споразумение, имаше общо разбиране, че няма проблем, но сега трябва пак внимателно да се вгледаме. Утре имаме застане докладците в сянка, едната седмица започват тристранните срещи,